Meine sehr verehrten Damen und Herren, Уважаеми госпожи и господа, колеги, независимо от това, че участниците не са е, много, мисля, че трябва да започнем работа тъй като ни предстои един е, много обемист дневен ред. Ако успеем наистина да се справим с всичко, което сме предвидили и като доклади за обсъждане и като точки за гласуване с е, броя на измененията, мисля, че наистина ще бъде е, рекорден резултат, ако успеем да го направим. Нека да ви кажа, че и всичко това, което бе предвидено за гласуване утре, е, всъщност ще се измести днес. Е, ще го гласуваме днес, така че утре няма да има гласуване. Няма да има съобщение от страна на председателя и за това е, Преминаваме направо към следващата точка изслушване мониторинг на прилагането на правото на общността за 2008 година 26 годишен доклад. Докладчик е Ева Лихтенбергер. Аз я поздравявам много сърдечно. След а, а, близо 16 годишно е, пребиваване в рамките на комисията е, като член на комисията. Тук сега е, приветствам и госпожа Кетрин Дей, вече в друго качество. Приветствам и господин Кремер, който е бивш е, ръководител на отдела за управление на околната среда в DG е, Envy, а сега е гостуващ професор в факултета по право в University College Лондон. Госпожа Марта Балестерос е също наш е, гост. Поздравявам много сърдечно и Моника Фрасони, която също дълги години е била член на комисията и днес също присъства на това изслушване. Поздравявам и представителя на Европейския омбудсман. Междувременно вече изминаха 5 минути от времето предвидено за нашият нашето изслушване. Позволете ми първо да дам думата на госпожа Кетрин Дей. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Благодаря ви за това, че ме поканихте на вашето обсъждане по тази важна тема. Най-важното, което ще кажа този след обед, е правилното прилагане на европейското законодателство. Това е приоритет на Европейската комисия. Това не е само защото сме пазител на договорите но и защото Европейската комисия е инициатор на всички предложения за европейско законодателство. И когато ние внасяме предложения до съвета и парламента, това е защото ние смятаме, че това законодателство е необходимо, за да се подобри живота на нашите граждани. Затова ние като институция много държим тези закони да се прилагат правилно. Важно е също така да осъзнае, че обемът на европейското законодателство нарасна много и стана много по-сложно това законодателство. Ние имаме 27 държави членки и голяма част от европейското законодателство също така се прилага на местно ниво от общинските органи за управление. За това трябва да намерим нови начини за работа, за да можем да гарантираме правилното изпълнение на европейското законодателство на място. И трябва да правим много неща превентивно, за да сме сигурни, че държавите членки транспонират правилно законодателство, така че по време на периода на транспониране ние работим много активно с държавите членки, за да предвидим и предотвратим възможните проблеми. В случаите, когато законодателството е сложно, ние издаваме насоки за транспонирането на законодателство. Разбира се, има и други инструменти за наблюдение на спазването, например таблици за резултати и разбира се, когато държавата не транспонира или не прилага правилно законодателството, ние предприемаме действия срещу тези държави членки. Преди да говоря за пилотния ни проект, искам да призова тази комисия към следното. Това е нещо, което ние искаме в комисията. Ние искаме да се прилага по-бързо законодателството и за целта ни е необходимо да работи много активно с парламента и парламента да работи много ефективно, като се изготвят данни и съпоставителни данни за това как държавите членки прилагат законодателството. Общностното законодателство е много сложно, както вече казах, и нашата основна цел е да гарантираме правилно изпълнение и съответствие на законодателството колкото се може по-бързо. Когато няма такова, това често се дължи не защото държавите членки нямат воля. Ние установихме, че ранното обсъждане с държавите членки много често може да коригира ситуацията на много ранен етап. Но много често се налага да работим в зависимост от конкретния случай. И това не е достатъчно. Затова комисията през 2007 година започна нова дискусия с държавите членки и поиска от тях ново ниво на ангажираност – за да могат те да изпълняват по-добре своите задължения по правилното прилагане на общностното законодателство. 15 държави членки доброволно съгласиха да работят с нас по този нов начин, да участват в проекта, който в момента вече от две години се изпълнява, въпреки че ни отне известно време, докато проекта заработи изцяло. Ние работихме върху много досието и 85% е процентът на успешното разрешаване на проблемите, които бяха определени. Ние смятаме, че това са добри резултати. Ние смятаме, че това е един от многото инструменти, един от начините, който ни помага бързо да реагираме на загрижеността на гражданите, на техните оплаквания, както и на това, което е загрижено за различни заинтересовани страни. Така че това е един от инструментите, който ни позволява ефективно да гарантираме правилното прилагане на общностното законодателство. Разбира се, това е нещо, което те първо се развива, нещо, което е ново и за това ние бихме искали преди всичко всички държави членки да участват в този проект. Затова решихме да поканим повече държави членки да се присъединят към проекта. Разбрах, че реакцията е положителна, така че сигурно от 15 бройката ще се увеличи значително и отново надявам се, че парламентът ще сметне, че това е един интересен и градивен начин да се гарантира спазването на европейското законодателство и ще ни подкрепи. Ние установихме, че когато имаме една по-организирана система за обмен на информация, когато ситуацията се изяснява между комисията и държавите членки, по този начин се ускорява намирането на решенията и това е основната ни цел. Очевидно, ние не сме сами в това начинание. Ние използваме административните мрежи на държавите членки, за да ни помогнат да установят къде са проблемите, как да ги отстраним, за да ускорим прилагането на европейското законодателство. Смятам, че е важно това, че много от проблемите, поставени от гражданите сами по себе си, не са свързани с нарушение на законодателството. Понякога тези нарушения са свързани с липсата на информация, понякога получаваме оплаквания от неразлични неща, но това не винаги са проблеми, които водят до започване на наказателна процедура, но те водят до последващи мерки и за това ние искаме да се изясняват по-добре правните юридически обоснованите права на гражданите, на дружествата, на различни заинтересовани страни, но не всяка жалба, подадена до нас, води до наказателна процедура. Също така Европейския пилотен проект е един процес ограничен във времето. Ние даваме 10 седмици на държавите членки да решат проблемите и смятаме, че това е една добра възможност, един добър форум за обмен на информация. Комисията координира този процес. Ние разглеждаме всички отговори държавите членки, за да установим, че реакциите и отговора са в съответствие с европейското законодателство и искаме да гарантираме гражданите, които са подали жалба или институциите, които са подали жалба, че те са получили удовлетворителен отговор и удовлетворително решение. Около 40 наказателни процедури сме започнали в резултат на незволителни обсъждания с държавите членки. Така че в в случай, когато ние сме стигнали до заключението, че има нарушение на общото законодателство и че държавите членки не са решили проблема с това нарушение, тогава започваме наказателни процедури. Също така ние разясняваме сложните аспекти на европейското законодателство, за това ние работим в сътрудничество на много административни органи в Европейския съюз. Ние се стремим да изясняваме много бързо проблемите, но ако това не се случи, тогава вече ние прибягваме до съдебна процедура. Ние смятаме, че това е още един инструмент на разположение на комисията. Той доказва своята успешност. Смятам, че държавите членки, които участват в проекта, са удовлетворени от начина по който работи този проект. Не винаги е лесно за националното правителство да проследява всичко, което се случва на децентрализираните нива на изпълнение. Затова това, което ние установихме, че този конкретен механизъм също ни позволява да получаваме подкреп от страна на националните правителства при разрешаване на проблемите, за които националните правителства не са знаели или не са могли бързо да реагират. Така че ние не смятаме, че този пилотен проект ще реши всички проблеми с прилагането на европейското законодателство, но ние смятаме, че това е един важен и необходим начин на работа с държавите членки. Ние смятаме, че Нашия проначален опит е много добър. Ние сме насърчени да продължим да работим и сега се стремим да приобщим и другите държави членки към процеса. Защото по този начин това ще ни помогне да гарантираме правилното изпълнение на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще чуем експертите. Така се предвижда в нашата процедура. Ще дам думата на госпожа Лихтенбергер накрая, а веднага след госпожа Катрин Дей, която е главен секретар на Европейската комисия, господин Кремер ще получи думата. Благодаря, господин председател. Тъй като вие сте отделили по 10 минути за всеки от нас, аз съм подготвил 10 пункта, които искам да спомена. Няма никакво съмнение, че транспонирането на законодателството е приоритет на Европейската комисия. Но трябва да кажа с много дълбоко убеждение, че ефективното прилагане на законите, особено на законите в областта на околната среда, в никакъв случай не е приоритет на комисията. Пилотната система е форма на междуправителствено сътрудничество, така наречен открит, отворен метод за сътрудничество, който вменява задължението на комисията да гарантира, че законът се прилага. В такъв смисъл това е точно обратното на понятието европейска координация. По отношение на практическото приложение, комисията се нуждае от гражданите, неправителствени организации и гражданското общество, защото а, а, тя а, иначе няма да има информация за това, какво, което става на практика. Е, затова, е, ако тези въпроси се е, ако тези въпроси се обсъждат с страните членки, фактически оплакванията и обратната връзка идва от европейските граждани. Когато става дума за въпроси на практическо приложение, това има особено значение. Трето, Процесът е закрит, няма никаква прозрачност, няма процедурни правила, не е ясно не са ясни процедурите, значи той е точно обратен на това, което Европейския договор обещава в първия си член, че решенията ще бъдат колкото може по-открити и прозрачни и е, който изисква от Европейската администрация да бъде прозрачна и открита. Четвърто, комисията зависи а, от информацията, която се подава от страните членки. Страните членки на практика а, са именно адресатите на, а, оплакванията. И а, тогава с тях, при тях, с тях се обсъжда въпроса дали тези оплаквания са основателни или не. Това е тъкмо обратното на което, това, което е казано в договора, че комисията трябва да следи за изпълнението на закона комисията а, трябва да осигури в случая обсъждането на законите, а не някакво тяхното прилагане. А, да има достатъчно ефективни източници на информация, за да установи нарушението. Юридическите и физически лица, които искат да се оплакват, трябва да имат възможност да бъдат тясно свързани с процедурите, за изслушване на онези, които не са направили оплакване, но проявяват интерес към въпроса. когато производството засяга техните интереси, трябва да може да се счита, че те е, имат оправдан интерес всичко това проистича от законите за, законите за конкуренцията, не от други закони. Но в случая комисията говори, така да се каже, на два гласа, което е достойно за съжаление. А, околната среда няма глас. Тя се нуждае от процедури, структури а, и откритост. Комисията трябва да я осигури подобен глас като даде възможност на неправителствените организации и гражданите да се оплакват, обаче пилотният проект не предвижда нищо такова. Гражданите трябва просто да си затварят устата. Не се предвижда тяхното участие било в пилотният проект, а било в мониторинга. Това е, е тъкмо противно на изискването на демокрацията, където парламентът трябва да контролира изпълнителната власт парламентът трябва да следи за процеса за създаване на законите и тяхното изпълнение. Наред с това, проблемите на околната среда в целия Европейски съюз се умножават, те не се намаляват. Комисията стига до това заключение в шестата рамкова програма за околната среда и другаде. Но комисията не признава, че нейното собствено поведение допринася за проблема. Добре е да на книга да имаме ново екологично законодателство, но на практика нещата са други. Този закон е всъщност един книжен тигър и увеличава а, разнобоя между закона и неговата практика. Няма нищо по-лошо за парламента и за обществото от закон, който не се прилага. С пилотната система и с редица други номера, бих казал, се опитва да прикрие този проблем и не забелязва, че все повече губи доверието на гражданите на Европа. През 2006, когато имах честа да присъствам на друго изслушване в Европейският парламент, аз заявих, че истинският проблем е, че комисията страни от прилагането на върховенството на закона в пълна мяра спрямо страните членки. Тя използва дипломация, двустранни е, обсъждания вместо откритост и е, прозрачност. Нищо не се е променило в това отношение и всеки, който познава поне малко вътрешната структура на комисията, знае, е, е, че тук генералният секретар който е до мен, е виновен за тази ориентация на комисията. И накрая, това отношение, което се олицетворява от пилотната, пилотния проект, е фактически отличен пример за едно закрито общество. Комисията все по-малко се обръща към младите в Европа и изобщо към гражданите в Европа. Всичко тя става проводник на интереса на правителствата, на а, различни интереси и на генерални секретари. Защо да участваме в европейски избори, когато нашите проблеми като индивиди се замитат на страна? Всички референдуми, които бяха проведени, показаха тенденцията. Пилотната система има за цел само да укрепи а, бюрократичната затвореност при липса на прозрачност и липса на информация. Благодаря ви. Благодаря за вашето изказване. А сега давам думата на госпожа Балестерос. Имате я, госпожо. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искала да кажа, че аз говоря от името на организация Клантев. Това е организация, която се занимава с проблеми на опазването на околната среда. Затова основно ще се съсредоточи върху тези аспекти на пилотния проект на Европейската комисия, който разбира се обхваща много други сфери. Бих искала да подчертая, че наистина в съответствие с договорите за Европейски съюз, околната среда е отговорност на държавите членки. Но кой отговаря за гарантирането на изпълнението на законодателство. Това е комисията. Това ясно се посочва ясно в член 17 на договор за Европейския съюз. В рамките на пилотния проект аз бих искала първо да се спра върху един принципен въпрос. Той проистича от основните две цели на Европейския пилотен проект. Целта му е да засили сътрудничеството и партньорството между комисията и държавите членки. И второ, той цели да предоставя по-бързи и по-добри отговори на проблеми с цел да се коригират нарушенията на европейското законодателство. Въпреки, че първата цел се представя като средство за добро управление, обаче това показва, че проблемът е свързан с подхода на комисията към контакти с държавите членки. Комисията се разглежда като събеседник на държавите членки, а не някой, който предоставя информация за нарушенията. Освен това, държавите членки често са източник на проблеми с опазването на околната среда. Много често неправителствените организации следват стремежа си да защитят обществения интерес, защо гражданите и неправителствените организации не се разглеждат като подходящ източник на информация. Що се отнася до втората цел, в много съобщения на комисията се казва, че основният източник на информация би трябвало да са гражданите и неправителствените организации. Те са онези, които се признават за източник на информация, но референдумите, европейските избори показват, че Европейския съюз трябва да бъде по-близо до гражданите. Тоест, ние от една страна виждаме, че трябва да се изпълнява по-добре европейското законодателство, от друга страна имаме граждани и неправителствени организации, които искат да изразят своята загриженост във връзка с изпълнението на екологичното законодателство и да съобщят за това на комисията. Защо обаче комисията непрекъснато стреми да сведе системата до минимум. Ако идеята е да се доближи Европейския съюз до гражданите, защо Защо тогава да не се популяризира Европейския съюз чрез това да се дава надлежен отговор на това, което е проблем за гражданите, що се отнася до изпълнението на екологично законодателство. Смятам, че комисията трябва да разработи стратегия, която да гарантира надлежното спазване на европейското законодателство като цяло и по-специално екологичното законодателство. Що се отнася до това как работи пилотния проект? Ние постоянно поддържаме контакти с юристи, които работят в Европа. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейското бюро за опазване на околната среда. Аз редовно получавам информация от юристи в различни страни, особено в Ирландия, Обединеното кралство Испания. Тази инициатива на комисията се оформи чрез срещи с неправителствени организации. И наистина тези срещи бяха много полезни. Обаче много страни неправителствените организации дори изобщо не знаят за този пилотен проект. Те изобщо не знаят какво трябва да правят. Те изпращат оплаквания до комисията без изобщо да знаят за този пилотен проект. Няколко неправителствени организации изпратиха писмо до господин Фолкенберг, като изразиха своето задоволство от първите резултати от пилотния проект. И наистина засилва се обмена на информацията и се получава повече информация за това как работи европейското законодателство. Обаче този обмен на информация не обхваща съдържанието на делата и не се е подобрила прозрачността. Пилотният проект не се превърна в по-тесни контакти между неправителствените организации, с Националното правителство на Испания и службите на комисията. В много случаи неправителствените организации смятат, че един по-тесен диалог между комисията и държавата членка се използва от държавите членки с цел да се отложи правилното прилагане на законодателство. Така че това е въпрос за доверието към процедурата. И ние смятаме, че е необходимо да има един по-официален процес, в който неправителствените организации да имат своето място и получавате информация. И също така много е важно в рамките на този процес да има окончателни крайни срокове, които да не подлежат на никакви допълнителни преговори. Европейския парламент поиска от комисията да приеме тези правила през 2006 година и аз смятам, че има добра възможност да се повторят тези искания към Европейската комисия. В сегашния пилотен проект неправителствените организации не получават отговор от националната администрация и Европейската комисия е тази, която трябва да решава дали трябва да се започне наказателна процедура по даден случай или не. В доклада си госпожа Дей казва, че се предвижда предоставяне на кореспондента на оценка от страна на службите на комисията на дейността на националните власти. Това наистина е много добре. За графиците не е много ясно дали пилотният проект наистина е ускорил процеса на разрешаването на проблемите поставени в жалбите. Пилотният проект също така не е показал, че той наистина замества разследването преди да се подаде официално уведомление за предстояща наказателна процедура. И не е много ясно дали той замества това уведомление. Ние не смятаме, че това е така, но нещата не са ясни. Е, Европейския пилотен проект в момента показва, че ако се изпраща оплакване в Европейската комисия, то тогава се изпраща същата тази преписка до държавата членка. И проблемът е, че наказателната процедура отне много време. А в последния доклад за прилагането на общностното право се посочва, че средният срок е 24 месеца. Понякога това е прекалено дълго и в някои случаи когато комисията реши да предприеме действия, но вече имаше нанесени големи щети. В Испания имаме такъв случай с една магистрала, която вече е изградена. И съдът още не се е произнесъл, а вече магистралата де-факто е построена. По какъв начин ние събираме информация? Ние събираме информация за жалби, които се изпраща до комисията, например, реклами за коли, за които се твърди, че те не произвеждат емисии въглероден диоксид. И целият процес на вземане на решение от страна на комисията, преди да изпрати решение до Испания, отнема 20 месеца. Време е Европейската комисия да изпрати обосновано становище държавите членки, но това също ще изисква почти две години. Така че това са случаите, които са в рамките на пилотния проект. Ние знаем, че средният срок е 24 месеца за разглеждане на жалба. Лондон, И аз лично изпратих Ушалба до комисията е в средата на март, но все още дори не сме получили потвърждение, че нашето оплакване е получено. Ние изпратихме имейл, в който зададохме въпроса за нашата жалба и получихме информация, че ще получим в началото на май информация. Това означава приблизително два месеца, в които дори не сме получили потвърждение за това, че нашата жалба е получена ще бъде разгледана. Също така ние сме установили, че много често жалбите се затварят от службите на комисията, когато има заведени дела в Международния съд. Комисията не отчита дали жалбата е по същите факти или се базира върху друга правна основа и за това няма възпиращ ефект, какъвто би трябвало да има европейската политика. Комисията е съветвала неправителствените организации да започнат да действат и извеждала на национално ниво, но комисията не обясни, че в този случай комисията просто ще закрие преписките, които вече са били заведени в Брюксел ние установихме, че въпреки, че е европейски пилотен проект, както и съобщенията от 2007 година и 2008 година за изпълнението на екологично законодателство потвърждават намерение, намерение на комисията да ограничат разглеждането на жалби. И доклада ни вижда, че има над 700 жалби от 15 държави членки и само по 4 жалби са започнати наказателни процедури по екологичното законодателство. имаше 260 жалби. Въпреки, че имаше над 200 нови жалби, по, а извинете, почти 700 жалби, свързани с околната среда. Тоест отношение 700 към 200. Така че Така че ние искаме да получим твърд ангажимент от комисията, че те не иска да ограничават разглеждане на жалби, така че това е да вреди на изпълнението на европейското законодателство. Това е проблем на чисто управленската дейност. Това е също въпрос на желание и независимост от държавите членки. Ние знаем, че държавите членки поисках от комисията да намали броя на жалбите, които се насочват към тях. И за това комисията отскоро предприема мерки, за да намали броя на жалбите и разглежданите преписки и дела, въпреки че комисията би трябвало да бъде независим орган. Ако проблемът се свежеше до недостига на ресурси, то тогава комисията би трябвало да обмисли как да увеличи персоналът и да излезе предложение към Европейския парламент да се увеличат ресурсите, за да се гарантира изпълнението и наблюдението на съответствието. Смятаме, че комисията трябва да въжде система, която да гарантира това, че всички жалби се разглеждат надлежно. Европейския пилотен проект и всички други инициативи са много положителни, те насърчават и укрепват изпълнението, но те трябва да укрепят и политиката за изпълнение в случай на нарушение на европейското законодателство. Ние смятаме, че приоритетите, така както са формулирани подредени от Европейската комисия, трябва да се използват за да се осигури специален режим за конкретни случаи, когато е необходимо по-стратегическо действие трябва също така много ясни цели за възпиращи действия по конкретни действия. Освен това, всички писма и всички жалби трябва да бъдат разгледани по надлежен начин. Комисията трябва да помисли дали не трябва да има по-голямо ресурсно обезпечение, за да може да направи всичко това. И също така трябва да създаде звено в рамките на своите служби, което да позволява да се водят разследвания по различни случаи. Комисията трябва да помоли Съда на Европейските общности да събира информация, за да може да има повече доказателства. Т.е. в момента ситуация е такава, че Съда на Европейските общности, че комисията, комисията да организира своите ресурси, за да има по добри, допустими в съда доказателства. Това е огромна възможност за Европейския парламент да поиска повече ресурси за комисията, за да може този важен въпрос да бъде решен, а именно важният въпрос е за по-доброто изпълнение на общностното законодателство в областта на екологията. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще попитам господин Ян Харден, който представлява тук Европейския омбудсман, дали желая да вземе отношение по въпросите, които обсъждаме. Имате тази възможност, ако желаете. Благодаря, господин председател. Никафорос Диамандурос, омбудсмана на не можеше да присъства днес, той ме помоли да го представлявам на това изслушване. най-напред ще кажа, че процедурите за нарушаване на обществото право е един от главните източници за оплаквания до Европейският омбудсман. Вече 15 години съществува институцията на Европейския омбудсман и още от самата начало начина по който комисията а, борави с оплакванията, а, което борави с процедурите за нарушение, са повод за оплаквания до омбудсмана. И, и... Омбудсмана не един път се е опитвал да подчертая пред комисията колко Важно е при тези процедури да се следва закона, да се върховенството на закона, а също така и а, участието на гражданите, за да може европейските институции да бъдат по-близко до тях. А, в този контекст а, омбудсмана а, приветства в началото пилотният проект и то по две причини. Първо, защото този проект е, предложише възможност за по-системен, централизиран подход в самата комисия към предварителното разследване на възможни нарушения. Омбудсмана смяташе, че това ще доведе до един по-последователен подход и оттам до по-добро обслужване на жизнените интереси на Европейския съюз. Втората причина, поради която омбудсмана приветства пилотния проект, е защото той сметна, че той дава възможност а, да се а, гражданите на а, Европа да бъдат по-близко до европейските институции, защото онези, които се оплакват от процедурата по нарушенията, много често се чувстват е, изолирани от е, този процес. И затова омбудсмана смяташе, че пилотният проект ще бъде една възможност а гражданите в по-голяма степен да участват в предварителното разследване на нарушенията. А, тези, първият от тези аспекти може да наречем ефективност, а вторият да наречем а, гражданско а, участие или най-малкото приканване на по-голямо гражданско участие. Сега, самото изпълнение на европейския пилот, а, какво ни дава то? А, има значителен напредък, особено по отношение на ефективността. Казва се, че 85% е, в случаите е успех, по-малко, по-кратко, по-кратко се решават преписките, по-бързо отколкото преди, като има предвид, че омбудсмана познава тези проблеми, очевидно това е постижение, да се постигне среден срок от 25 седмици за решаване на оплакванията. Времето, което е необходимо за взимане на решение от самото начало на започването на процедура за нарушение в много случаи се увеличи от се намали от една година, нещо, което комисията беше обещала в 2002 година своето съобщение, се намали от една година на 6 месеца. Това е прогрес по отношение на ефективността. По втория аспект, привличане на гражданите към участие, е необходим, са необходими повече данни. Има много малко оплаквания до омбудсмана, е, свързани с е, процедурите. Имаме едно оплакване, по което очакваме мнение на комисията в края на този месец. И това оплакване повдига един важен въпрос. Жълбоподателят е, жалбодателят твърди, това е което той твърди, не сме чели още комисията, твърди, че той не е не му е дадена възможност да види отговорът на страната членка а, до комисията по отношение на пилотния проект. А, тази жалба, е, това оплакване, ако щете, както казах, още не е приключило. Чакаме все още отговора на комисията. Но важно е да се подчертае, когато оценяваме значението на подобно оплакване, да, че сега преживяваме един период след влизането в сила на Лисабонския договор, хартата на основните права е, има същата правна сила като договорите и а, правото за добро управление включва правото а, всеки да има достъп до преписката, която се отнася до него. оплакванията във връзка с процедурите по нарушенията заслужават голямо внимание. Също така и доплакванията свързани с отказ до публичен достъп до документите. Тоест, омбусманът счита, че резултатите от пилотния проект до сега са насърчителни, особено насърчителни по отношение на ефективността, а по отношение на по-лесно участие на гражданите, а, а, все още а, предстои а, да се реши а, дали този проект е бил успешен или не. Благодаря. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на експертите за техните изказвания. Смятам, че темата, която разискваме днес е изключително важна. Съжалявам много, че колегите депутати не проявяват интерес към темата, може би защото тя им звучи прекалено сухо. Но тази тема всъщност е, се отнася до същността на нашата работа и до същността на това, което се стремяхме да постигнем в рамките на Лисабонския договор, а именно да засилим доверието на гражданите в Европа, в Европейския съюз. Знаем, че броят на евроскептиците нараства и едно от средствата да се преборим с този скептицизъм и разочарованието на хората е възможността да разглеждаме жалбите по начин, който да убеди хората, че ние сериозно се отнасяме към техните тревоги и проблеми. За съжаление, аз лично е, не мога да кажа, че е, моят опит е положителен, тъй като през последните години много граждани се обръщат към мен, опаквайки се, че техните жалби не получават е, никаква, е, никакъв отговор, никаква реакция. И този брой като че ли нараства. Гражданите са от различни държави членки на Европейския съюз. Ние се опитваме да помагаме на комисията да прилага европейското законодателство. Но също времено сме регламентирали една процедура, която е прекалено дълга, много сложна, тромава. По същия начин стоят нещата и в процедурата съвместно с съвета. И когато става дума за прилагане на законодателството, се оказва, че една голяма част от държавите членки е, полагат е, усилия, но да кажем не успяват, е, други успяват, трети се оплакват, че нямат необходимите ресурси и затова не успяват да приложат законодателството. И в крайна сметка всичко това, което ние приемаме като правни актове, някои случаи остава на хартия. Е, това е нещо, което наистина разочарова гражданите. Същевременно всеки от нас е, у дома се сблъсква с този евроскептицизъм и много често той е основателен, е, когато хората са подали жалби и никой не е отговарил. Или процедурата е толкова дълга, че те е, се отчаиват. Когато става дума за това да помагаме на държавите членки и при прилагането на законодателството, то тогава наистина в рамките на пилотния проект можем да го направим. Това е едно добро начало. Но когато прилагането и ефективното прилагане, транспонирането и ефективното прилагане на европейското законодателство не е последователно, тогава наистина настъпват големи проблеми. Ще ви дам само няколко примера, за да иллюстрирам какво о, ни създава проблеми на нас, депутатите, които сме във връзка с гражданите. след като цялата информация, да кажем, факти, данни и така нататък е предоставена във връзка с дадена петиция или жалба на гражданин на съответната е, държава член, е, когато гражданина не получава достъп до тази документация, след това не получава отговор и във връзка с жалбата си, е, която се отнася до прилагане на европейското законодателство, той е, се отдръпва. Той е, не може вече да се доверява на европейските органи и на Европейския съюз. И точно за това на нас ни е необходима прозрачност необходим ни е процедура, при която трябва да се подава информация на различни етапи на процедурата. Понякога имам усещането, че случаи, които би трябвало да бъдат приоритетно третирани и разглеждани, просто отпадат от дневния ред на съответния служител или съответния отдел. И затова е, бих пожелала със съвместни усилия комисията и ние е, да подобрим процедурата. Ние не сме противници, не сме врагове. Напротив, ние всички желаем европейските граждани да бъдат по-доволни от е, живота си в Европейския съюз. Обединена Европа е нещо голямо, нещо много важно. Един е, невероятен проект, който помага и на обикновения граждани, и на малките, и на древните е, е, участници на пазара, на малките и средните предприятия особено много. И затова ние трябва да разработим механизми, които непосредствено да се отразят на живота на хората. Всички тези правни актове, които приемаме, трябва да се прилагат. Така че гражданина да го почувства. Няма а, нужда а, да говоря надълго и на широко за всички трудности, които изпитват държавите членки, опитвайки се да транспонират и да прилагат на практика европейското законодателство. Всички ние сме наясно, мисля с тези затруднения, да, но когато става дума за а, прилагането, то трябва да сме съвсем точни, да сме съвсем ясни, трябва да работим заедно. Затова тук в парламента ние се нуждаем от информация, а гражданите се нуждаят от ясен и максимално бърз отговор. В много случаи съм изпитвала огромни затруднения и са ме притискали до стената, е, когато съм се опитвала да защитавам европейската идея извън европейските институции. Е, Конфронтират ви с съвсем конкретни случаи, в които просто става ясно, че гражданинът не е усетил Европейския съюз. И така, пилотният проект е нещо много важно. Е, всичко това е залегнало в договора. Ние трябва да го изпълняваме и нямаме друг избор. Трябва да работим. Това е. Благодаря на госпожа Лихтенбергер. Имате ли въпроси? Да, моля, Даяна. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, които се изказаха. Наистина, това обсъждане е много интересно. Аз имам по-скоро коментар, отколкото въпрос. След като в миналото съм подготвила този доклад, на мен ми е ясно, че в миналото винаги проблемът с ресурсите за комисията е стоял много остро ресурсите са необходими, за да можем да гарантираме по-ефективно прилагане на изпълнението и наблюдението на изпълнението. Въпросът ми е дали можем да използваме службите на Европейската комисия в държавите членки повече. Аз разбирам какво вие казвате. Ние искаме един процес, който да се харесва на гражданите. Но в моята страна хората казват, а, комисията е пратила полицаи да разследва. Тоест, важно е да се потърси баланс. Аз се отнасям с повече съчувствие към комисията и съм съгласна с това, което каза представителя на омбудсмана. Да, наистина трябва да гарантираме изпълнение на законодателството, но ако разгледаме дейността на съдилищата и прилагането на закона като цяло, виждаме една тенденция към това да се използват системи, които не са основани толкова на сапер... процес между съперници. И по този начин за мен пилотният проект е един опит да се работи по-ефективно с един по-голям обем информация и жалби. Да, наистина, този процес може да бъде по-прозрачен, може да бъде повече ориентиран към гражданите, но аз мисля, че този процес трябва повече да отговаря на съвременните тенденции. Не трябва да се изхвърля и подхода на помиряване между страните. Мисля си, че ние прекалено много разчитаме на абсолютно изискване на изпълнението. Мисля си, че трябва да включваме различни компоненти, разнообразни компоненти. Да, наистина трябва да има повече прозрачност, да, наистина има рамково споразумение, в което ние казваме, ние ще направим задължителни таблиците за сравнение, но ние като парламент имаме нужда от повече информация за наказателните процедури. Така че мисля си, че всичко, което се случва сега, може да гарантира една по-добра система. Разбира се, нищо не може да бъде съвършено, но аз смятам, че има елементи в тази пилотна система, които трябва да се приветстват. И мисля си, че трябва да сме внимателни когато ни критикуваме системата. Да, има неща, които трябва да се критикуват, но има и добри неща. И за това подкрепвам това, което беше казано от представителя на омбудсмана. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз сега давам думата на госпожа Таен. Да, отчасти е, чухме много тежки обвинения, е, отправени към комисията. Ще задам въпроси на госпожа генералния секретар. Преди да дойда в парламента, чух, че има проблеми и за това проучих въпроса за а, е, транспонирането на директивите. 95% от тях всъщност вече са транспонирани, така че положението не е чак толкова отчаиващо, напротив. Въпросът е, е, доколко комисията контролира прилагането на е, правните актове. И един въпрос към госпожа Лихтенбергер. Какви са последствията за държава член, е, която е изпратила жалба, е, получила е документацията, жалбата е, е от гражданин и след това е, данните не са изпратени на съответния гражданин. Аз също ще кажа няколко думи. Според мен целта на процедурата е, при един толкова голям брой, не, в момента не си спомням точно е, броя, но когато става дума за случаите на жалби и производства за установяване на нарушения, то това означава, че наистина и в съда натоварването е огромно. Същевременно и в националната държава се получават допълнителни сътруднения. В такъв случай трябва да търсим, може би, някакъв друг начин, някакво друго решение. Мисля, че това не е лоша идея. И на второ място, какъв е броят на тези процедури или производства за установяване на нарушенията, по които комисията работи в момента. Мога да си представя, че натоварването е доста голямо. И на трето място прозрачност. Когато има жалби, подадени от граждани, какво става с тези жалби? Как е, изглежда на практика процедурата в рамките на комисията? Жалбата е, влиза в комисията, жалбата е изпратена от даден гражданин и от момента в който се регистрира, вписва се в комисията, какво става след това с тази жалба? Има ли възможност гражданина да получи директно или индиректно информация за това как е реагирала държавата член? защото на практика гражданинът се оплаква от действия на държавата член. Той сезира комисията и информацията не би трябвало да върви отново през държавата член към гражданина, а би трябвало да се изпреща директно на гражданина. Още повече, че в някои случаи жалбата не стига до съда. Освен това, Европейският парламент е по някакъв начин свързан с пилотния проект, но освен това изслушване, което провеждаме днес, питам се, ще има ли определен механизъм, съгласно който ние е, можем да участваме по-непосредствено в е, е, обсъждането на пилотния проект, на резултатите, които се постигат на действията и мерките, които се взимат, защото ние взимаме някакви решения, включително и на базата на подобни пилотни проекти. Задавам въпроса и към госпожа Лихтенбергер, защото може би в нейния доклад би трябвало да се отрази и този момент трябва да получим някаква информация от комисията за пилотния проект. Е, това са, струва ми се, и въпроси, които засягат непосредствено и гражданите на Европейския съюз. Така че това са въпросите. Чухте ги, госпожо генерален секретар. Много ви моля да отговорите. Благодаря, господин председател. Ще, а може би ще трябва да отговоря в духа, в който бяха зададени въпросите. Мисля, че всички се стремим към едно и също. Законите, които приемаме, да бъдат прилагани по начина, по който са замислени. Въпросът е как да постигнем това. И по няколко начина, според нас. Получаваме оплаквания, които са много добре обосновани. Ясно е, че става дума за нарушение на общностното право, но получаваме и оплаквания, които са много общи, смътни, мъгливи и така нататък. Значи, както господин Хайден се, а, не можем по един и същи начин да подхождаме. Трябва да кажа, че комисията винаги е, приканва онези, които имат да се оплакват, да се оплакват. А, а, ние не прилагаме за общностното право, прилагат гостените членки. Обаче ние поощряваме оплакванията, за да знаем как вървят нещата. Подчертавам обаче, не всяко оплакване е обосновано. Затова трябва да се разследва, да се види съществуват ли основания за дадено оплакване, дали в оплакването е ясно за какво става дума, какъв е проблема. А, значи, пилотният пилотни проект той действа като клирингова а, а, камера. А, решава се проблемите. Той не, в никакъв случай, случай това не замехва процедурата по нарушение, Ако не получаваме достатъчна информация или пък знаеме, че, е ясно, че има подобно нарушение, пращаме официално писмо. В момента имаме около 1500 случаи за нарушения, които, където смятаме, че действително има такова. Опитваме се обаче да работим по-новому, като имаме един нов регистр за оплакванията. По-рано е, е имахме, имаше право на преценка. Регистрираха се само тези оплаквания, за които смятахме, че има потенциално нарушение. Вече регистрираме абсолютно всичко, не, без предварителна преценка. Смятам, че всеки гражданин е, е, има право на внимание. Знам, че е, има право на отговор. Знам, че комисията е голяма организация, не винаги успяваме да отговорим на всички, но това е наша политика и аз настоявам на всеко оплакване да бъде даден отговор. един от начините да постигнем съвместимост е чрез по намиране на начини за по-бърз отговор на гражданите. но когато е, дали има проблем или няма проблем, ние може да помогнем Разбира се, много по-добре е да се решат проблемите бързо, отколкото бавно. А, бързо да се решат, вместо да се започва дълъг правен процес, дълга правна процедура. И комисията е твърдо решена, а, обаче да съди страните членки, когато има сериозни нарушения на обществото право. Но аз твърдо мярвам, че в интерес на всички първо да се направят усилия да се решат а, проблемите бързо, чрез взаимно разбирателство и да се гарантира правилното изпълнение на законите. Друг въпрос, който искам да спомена е сериоз, сериозността, с която се отнасяме към прилагането а, а, а, на а, закона. Не е достатъчно само да се разглеждат съответните казуси, за да видим дали е, законът е бил приложен. И за това, е, съгласно нашата инициатива за по-добро регулиране, ние разглеждаме е, броят на оплакванията за неизпълнение, които са на сигнал, че нещо не работи. Обаче само един от възможните сигнали. И ние се опитваме да разглеждаме законодателствата и да ви дадем аргументирани, аргументирани данни за това работи ли или не работи съответния законодателен акт. Това може да се постигне по различни начини и аз смятам, че пилотният проект, който в момента очакват само 15 държави, ще може да помогне в това отношение. Ще можем по-бързо да отговаряме на гражданите, когато ние не можем да решим проблемите, тогава несъмнено трябва да, започне да, да започне съдебно производство. Затова искам да ви уверя, първо, че пилотният проект не замества нищо, той просто ни помага да се оправим в многобройните факти. И разбира се, той може да ни помогне да намерим по-бърз отговор хората, гражданите трябва да имат достъп до отговорите на цените членки. Ако не винаги е така, значи наша е вината. Не е правилно това. Ще удвоим усилията си, за да може всеки да разбира какви са правата му, каква е системата и гражданинът винаги има право на отговор. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Будо. Много благодаря. Въпрос към госпожа Дей. Пилотният проект се отнася до отношенията между комисията и държавите членки. Но когато става дума за производство за установяване на нарушения на договора, бих искал да зная какво става в последната фаза, когато случаят вече е стигнал в съда до е, окончателното приключване на, на съдебното производство и на процедурата като цяло е, изминава много време. Има ли случаи, е, в които е, случаят, е, така да се каже, може да бъде е, преустановен по-рано? Да, и комисията предприемаше такива действия в сферата на околната среда, когато беше ясно, че вредите ще бъдат факт преди да се вземе решение, комисия тогава настояваше да се прекрати съответната дейност, така че наистина решението на съда да може да има реална сила и реални последици, така че това се прави, да. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, давам за заключително изказване думата на госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Това, което все още очакваме е отговор на въпроса дали ще можем ние в Европейския парламент да бъдем интегрирани, включени в целият този процес. Това, между другото, и една от точките в междуинституционалното споразумение. За мен е, отговора на този въпрос е от централно значение. Аз искам да го включа в моя доклад. за да можем да участваме изобщо в обсъждането и в подготовката, но и в осъществяването на този процес. Ако ние останем извън процеса, така оставаме единствено с информацията за това, че толкова и толкова случаи, да кажем, са в процес на обработка, толкова и толкова случаи са на втория етап и така нататък. Но, както ви казах, една голяма част от гражданите няма да получат отговор на своите жалби, други ще се откажат предварително, така да се каже, от тази мисъл, тъй че на мен ми трябва информация за съвсем конкретни действия. Трябва ми е, отговор на въпроса как Европейският парламент в бъдеще ще бъде информиран за всичко, което става и доколко и в каква степен ние ще бъдем включени в е, работата по проекта. Необходими са ни тези данни, необходим ни е този отговор, за да можем и ние от своя страна да допринесем за подобряване на състоянието. Ние също сме свързани с целият този процес на внасяне на жалби и петиции от гражданите на Европейския съюз. Ние се сблъскваме и на място с техните тревоги и жалби и оплаквания. Така че в случаите, в които, да кажем, има извън съдебно споразумение, всичко, така да се каже, е наред, но когато гражданинът не е в състояние да ангажира адвокат и да заплати адвокат, а също времено не получава никаква информация или не получава задоволителен отговор във връзка с някакви нарушения от гледна точка на прилагане на законодателството за опазване на природата, ние едва ли ще укрепим доверието в нас и в Европейския съюз като цяло. Струва ми се, че в бъдеще би трябвало да, така, да допълним картината и да имаме повече информация, която да стига и до гражданите. Благодаря ви сега ще дадем една съвсем, една съвсем кратка пауза до 16.20, за да могат и експертите да напуснат залата и някои от колегите, които сега ще трябва да гласуват, да кажем да отидат до туалетна или да свършат нещо друго полезно за себе си. 16.20 започваме с гласуването. So, И така, уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемате местата си. Междувременно вече е 16.20 и аз бих желала да започна с гласуването. Много ви моля, неотложните разговори е, да бъдат проведени извън залата. И така, отложихме е, гласуването по доклада на колежката Гало, е, така че преминаваме направо към точка 5. Лица, управляващи фондове за альтернативни инвестиции. Ще попитам е, колежката Регнер, е, има ли нещо да ни каже? Не, така че е, параграф 1, член 3, кой е за, против, сдържали се, от, е, отхвърляме. След това е, предложението на колегата Боду, кой е за, против, е, отхвърля се. 25 на колегата Лейне, кой е за, кой е против, е, Отхвърли се, ако правилно чувам. Добре. Ако сте съгласни с тази процедура на гласуване, всичко е наред. 53-то изменение, ако правилно се ориентирам, на този въпрос ще се спрем по-късно. 54-то изменение на колегата Де Грандес Паскуал. Трябва да гласуваме кой е за, против. Струва ми се, че гласовете против са повече. Отхвърля се. А сега изменение 55 от госпожа Болс. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 56-то на госпожа Болс. Кой е за? Против? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото изменение от колегата Даграндес Паскуал приема се. 58 Даграндес Паскуал. Кой е за? Против? Трябва да преброим гласовете. Още веднъж гласовете за. Преводачите нямат списък за гласуване. Държим да отбележим този факт. 12 гласа против. В момента се гласува против. Секретариатът твърди. Нека да проверим все пак. Още веднъж кой е за. Ние сме 58 в момента. Ще повторим гласуването. Става дума за 58 изменение. Кой е за? Кой е против? Девет срещу 12 е, гласа против не се приема. 59-то изменение Де Грандес. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 60. Кой е за? Кой е против? Гласовете против са повече. Отхвърля се. 61-во изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 62 Викстрен, Кой е за? Кой е против? Гласовете за са повече. Приема се 63-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 64 Лене. Кой е за? Против? Приема се. 65-то изменение ще се гласува амблок малко по-късно. А сега Ще гласуваме по 65-то изменение, но не амблок. Ще гласуваме 65 и 33. Е, много ви моля, кой е за, кой е против. Отхвърля се а сега преминаваме към устното а, компромисно предложение. А, предложение 1. Кой е за? Кой е против? Приема се. 69-то изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 70-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 71 изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се 72. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 53-то изменение. Кой е за? Не, 73-то, извинете. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 74-то изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 75-то изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 76-то изменение. Кой е за? Кой е против? Приема. Отхвърля се. 77-мо. Кой е за? Против? Приема се изтеглено е 78. 79-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 80-то. Кой е за? Против? Приема се. 81-во. За? Против? Отхвърля се. 82-ро изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 83-то за. Против? Струва ми се, че гласовете против са повече. Нека още веднъж да гласуваме 83-то. Кой е за? 2. 12 гласа. Кой е против? 10 гласа. Още веднъж ще преброим. 11 гласа против, е, т.е. приема се извинете, приема се. Трето изменение на докладчицата. Кой е за, кой е против, е, отхвърля се. Устно изменение 84 на господин Баду. За, против, приема се. 85-то изменение. Кой е за, против, приема се. 86-то. Кой е за, против. Бих казал, че има мнозинства. 86 още веднъж. Кой е за? Да, това очевидно е мнозинството. 87 Боду. Кой е за? Против? Отхвърля се. А сега гласуваме по първия блок. Е, устно внесено изменение. Гласуваме за всичко това, което виждате, че е изписано тук. Е за, против. И така, приехме го. А сега продължаваме с 92. Кой е за? Кой е против? А, е, приехме го. 93. Кой е за? Против. Приема се 94 за. Против. Приема се 95 за. Против. Приема се. Следващият блок вече е, е покрит от е, досегашните гласувания. Скачаме на 98. Кой е за? Кой е против? Гласовете за бяха повече. Приема се. 99-то. Кой е за? Против. Отхвърля се. Не. А, направо преминаваме към 101-во изменение. Буду. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Идентично с 102 Болс. Изменение 6, устно изменение 6, ако... Не. 106-то изменение, извинете. Всичко останало вече е изгласувано. 106-то изменение. Така ми казват сътрудниците от секретарията. 106. Кой е за, кой е против? Гласовете за са повече. Приема се. Устно изменение 7 в е, пакет няма да се гласува, то вече е покрито. 109 тогава. Де Грандес Паскуал. Кой е за? Кой е против? Приема се. 110-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 111. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисното устно изменение А. Трябва да се гласува кой е за, кой е против. Приема се. 116 Викстрън. Кой е за? Против. Отхвърля се. 117 за. Против. Отхвърля се. 118 за, против, отхвърля се. 119 за, против, отхвърля се. 120 е оттеглено, 120, 121, кой е за, кой е против. Отхвърля се. 122, кой е за, против. Приема се. 123 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение, устно изменение Б. Първа част, кой е за? Кой е против? Приема се втора част, кой е за? Кой е против? Също се приема. 124. Не, не, извинете, всичко това няма да се гласува. Стигаме до 127 изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Устно компромисно изменение С. Кой е за? Кой е против? Приема се. 129, нали така? Това трябва да се гласува. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 131 Ханан. Кой е за? Против? Отхвърля се. 132 е, вече е покрито от другите гласувания. 133 е следващото изменение, което гласуваме. Кой е за? Кой е против? 134, две части. Гласуваме по първата част. Кой е за първата част на 134? Кой е против? Отхвърля се. 139. А, 149, казва е, председателя. Отхвърля се 150. Кой е за? Против? Отхвърля се 151 за. Против? Отхвърля се 152 за. Против? Отхвърля се 153 да, няма нужда да гласуваме. 154. За, против. Отхвърля се. 155 за. Не, не. 154. Ще повторим гласуването за. Кой е за? Кой е против? Да, правилно. Трябваше да проверим. 155 кой е за? Кой е против? Приема се. 156 кой е за, против, отхвърля се. Така, устното компромисно предложение вече е гласувано. 159 за, против, приема се. А сега трябва да преминем към предложение Д. Кой е за? Против? Приема се. До 100. 173, тя се прие 179 за, против прие се. А сега устно изменение е. При 167 установихме, че е, трябва да Кой е за 166? За всеки случай да гласуваме. Кой е за? Против? Прие се. А сега преминаваме вече до изменение Е. Първа и втора част. Кой е за първата част? Е, против. Прие се. Втора част на 166. Кой е за? Против. Прие се. Осмото изменение 9 е вече е изгласувано. 172 болс. Е, кой е за? Кой е против? Прие се. 173 кой е за? против, приема се 174 за, против, отхвърля се 176 Боду за, против, Мисля, че гласовете против бяха повече. Нека да повторим. 176 гласовете за. 10. А против, да, категорично се отхвърли. Ф. Кой е за? Кой е против? Приема се. 179. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 180 и 181 за, против. Отхвърля се. 7. Кой е за? Против. Отхвърли се. 182 за. Против. Приема се. 183 за. Против. Отхвърлено. 184 за, против. Отхвърля се 186 кой е за, кой е против. Нека да преброим още веднъж гласовете за. Сега гласовете против. 12 на 11 приема се 190-то изменение. Then we have to vote 185. Thank you. 185-то изменение. Пропуснали сме го. Хубаво е, че има контрол. <laughs> 185 кой е за? Против? Гласовете против са повече, отхвърля се. Следващите няма да се гласуват. Направо на 190 скачаме. Кой е за? Против? Отхвърлено. Осмо изменение. Кой е за? Кой е против? А, прие се. Десетото устно компромисно предложение вече е гласувано 191 за, против, отхвърля се. 194 за, против, отхвърля се. 195 за, против, отхвърлено. 196 за, против, приема се. 197 за, Против. Приема се. 198 за. Против. Отхвърля се. 199 за. Против. Нека да извършим проверка. Броим гласовете. Кой е за? 199. Кой е против? Прие се. 200 за, против, отхвърля се. 201. А, не, извинете, 202. Кой е за? Против. Отхвърля се. 203. Кой е за? Против. Отхвърлено. Г. Се гласува сега устно компромисно предложение. Две части. Първа част. Кой е за? против. Приема се. Кой е за втората част? Кой е против? Приема се. Двеста няма да се гласува. 207, да. Кой е за? Против? Нека да преброим още веднъж. Кой е за 207? Кой е против? Приема се. Устно изменение 11. Не. 206. Да. Трябва ли да го гласуваме? 206. Междувременно вече приключихме с компромисното предложение, така че 208 е следващото изменение, за което гласуваме кой е за. Кой е против? Приема се. 209. Кой е за? Кой е против? Приема се. 210 за. Против. Приема се. Изменение 9 за. Против. Отхвърля се. 211 за. Против. Отхвърля се. 212 за. Против. Отхвърлено. 213 и 214 за. Против. Отхвърлено. Устно изменение 12 вече е уредено. Няма да го гласуваме. 217 е следващото изменение за. Против. Отхвърлено. Устно изменение Х. Х като Хуго. Кой е за, против, е, отхвърлено. Не. Сега точно гласувахме по устното изменение Х и сега трябва да преминем на 220-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 11-то изменение с устното изменение. Кой е за? Кой е против? Това беше само първата част, отхвърлена. Втора част, кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Двеста двадесет и четири. Баус, кой е за? Кой е против? Приема се. Така, устно компромисно изменение и а, първа част, кой е за, Първо гласуваме по първата част с устното изменение. За, против, отхвърля се. Втора част, кой е за, против, приема се. 235. Нали така? 235 изменение. Викстрем. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 236 лейне. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Устно компромисно изменение G, G и от кой е за, кой е против, приема се. 251. Рапка и... А, кой е за, кой е против? Кой е против? Отхвърля се. Отхвърля се. И така, следващото 252. кой е за, кой е против? Отхвърля се. 200... 253, Лифтенбергер, кой е за? Отхвърля се. 254 за, против, приема се. 255 за, против, отхвърля се. 256 и 257 за, против, отхвърля се. Кей, К. Разделно гласуване. Първа, втора и трета част. Така за първа част. Кой е за? Против. Отхвърля се. Втора част за. Против. Приема се. Трета част кой е за? Против. Отхвърля се. Четвъртата част кой е за? За, против. Приема се. С устното изменение. Сега. 13. А не, това вече го гласувах. 330. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромисно 14. Вече сме го гласували. 275 и 276 идентични. Кой е за? Против? Отхвърля се. 277 за. Против? Отхвърля се. 278 за. Против? Приема се. 280 за. Против? Отхвърля се. 281 за, против. Отхвърля се. 282 за, против. Отхвърля се. 283 за, против. Против. Нека да проверим по електронен път. 283, кой е за? 283, кой е за? Против? Отхвърля се. 284 за. Против? Отхвърля се. 285 за. Против? Отхвърля се. 286 за. Против? Отхвърля се. 287 за. Против? Отхвърля се. 288 за. Против? Отхвърля се. 289 за. Против. Отхвърля се. 290 за. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 291 кой е за? Против. Отхвърля се. 292 за. Против. Отхвърля се. 293 за. Против. Отхвърля се. 294 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 15. Вече не е актуално. 297 сега. 297 за. Против. Отхвърля се. 298 за. Против. Отхвърля се. 299 за. Против. Отхвърля се. 300 за. Против. Отхвърля се. 301. Сусно изменение за. Против. Отхвърля се. Устно изменение L за. Против. Приема се. Сега 16. Всъщност не. 308. Кой е за? Против? Приема се. 37. 27, извинете, за, против, отхвърля се. 28, кой е за? Против. Отхвърля се. 29 за, против. Отхвърля се. 17, всъщност не. Сега. 310. За, против. Отхвърля се. 311 за. Против. Отхвърля се. 313. За, против. Приема се. 312 за. А всъщност вече го направихме. 314. За. Против. Отхвърля се. 18 всъщност не. Всъщност 19 вече не го 318 е следващото. За. Против. Отхвърля се. 20 не. Сега. Триста кой е за? Против. Отхвърля се. 323 за. Против. Отхвърля се. 324, 325 за. Против. Отхвърля се. 326 за. Против. Отхвърля се. 328 е 8 за. А всъщност то отегля ли се? Не, не, 328 не се оттегля, така че гласувайте по 328. 328 за, против. Приема се. Така, 329 вече не. 330, кой е за? против, отхвърля се. 331-332, кой е за, кой е против, отхвърля се. 23, всъщност вече направихме, 33-33 вече сме го направили. 24 също. 334. Кой е за? Против. Приема се. 335 и 336. Кой е за? Против. Отхвърля се. 337 за. Против. Отхвърля се. 25 всъщност вече е направено. Триста петдесет и едно е сега. Кой е за? Против? Отхвърля се. 352. Кой е за? Против? Отхвърля се. 353 за, против. Отхвърля се. 354 за, против. Отхвърля се. 32 за, против. Отхвърля се. 31 за, против. Приема се. 33. Кой е за? Против? Приема се. 1 НВ за, против, приема се. 34 за, против, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. О, кой е за? Против. Приема се. М. Кой е за? Против. Приема се. 36. Кой е за? Против. Приема се. 37 за. Против. Приема се. 38 за. Против. Приема се. 39 за против, отхвърля се. 41 разделно гласуване. Първа част, кой е за? Против. Приема се. Втора част, кой е за? Против. Приема се. 40 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 44 всъщност вече е обхванато. 29 също е обхванато. 47, кой е за, против, отхвърля се. 48 за, против, приема се. 49 и 50 Обхванати са вече, направихме ги. И сега проекто становището като цяло. Кой е за това становище с измените за, против? Благодаря ви. Така направихме първото гласуване. Много ви благодаря за вашата помощ и поздравления за автора. Наистина работата беше много усърдна. И аз пожелавам на Комисията по економически прични въпроси успехи при тяхното гласуване. Добре, сега преминаваме към пакета за надзора. значи става дума за пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система. Значи сега това е становището на Регнен. Член 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против. Мисля, че ще трябва да броим. Дванайсет за, против. А, явно е, че се приема. Пето изменение е за, против, отхвърля се. Шесто за, против, приема се. Седмо за, против, отхвърля се. Осмо за, против, отхвърля се. Девето за, против, Приема се. Първо за, против, също се приема. 12 за, против, отхвърля се. И сега цялото становище с направените изменения за, против, приема се. Господин Хайнец, за ли гласувахте или против? Въздържал се. Просто за протокола питам. Сега минаваме към становището на Карим. Тук са предложени редица компромисни изменения, което ще улесни работата ни. Започваме с 38 изменение. За. Против. Приема се. А сега компромисно компромис блок едно. За против. Целият блок се приема. Стигаме до пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, също се приема.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 след сега втори компромис. Втори компромис. Сега скачаме на 32 страница. Още един път. А, малко трябва по-внимателно да вървим тук. Сега. Значи, на страница 32 в английската версия изменение 262. Всичко останало до тук е прието. 262. Второ за. По 262. кои са за? Нека броим сега. Против. Сега, значи, стигаме до 303-то. Тридесет и девето, всъщност. ще трябва да преброим тези, които гласуват. 3? Кой е за 300 и 300? Гласуваме за 330 или по-скоро за 300 и трето, 303 на Карим, което беше прието току-що. 23-то. Следващата страница е това. 23-то. На 40-та страница. 23-то. Да, на 40-та страница. 23-то изменение. Кой е за? Против. Прието.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 Which is the number? Uh, 20? The is 27. Okay. With the help of my navigation team, I found it. Намерих го с помощта на моите навигатори, 27-мо на господин Коферати. 27-мо изменение на господин Коферати. Кой е за? Против? Това е първо съображение първата точка от е, преамбюла. За да знаете за какво гласувате. Имате ли всички списъка за гласуване? 27 изменение на Коферати е, по е, първия точка от преамбюла. Госпожа Виксън. 27. Кой е за 27? Кой е против? А 28 на същата страница. За, против и то се приема. Сега второ изменение на следващата страница. Всичко това е свързано с осма точка от преамбюла. Кой е за, против, Прието. Сега за 35-то на Карин. Кой е за? Кой е против? О, повечето са за. Прието. Четвърто изменение. За. Против. Прието. 36 на господин Коферати. Кой е за? Против? Приема се. И сега трябва да гласуваме окончателно, е, след това доста трудно гласуване, за проекто и становището като цяло, кои са за, кои са против. Е, проекто становището се приема. Благодаря. As well, we wish the ECON a lot of luck for the... Желаем късмет на економическата комисия при по-нататъчната работа. Сега стигаме до следващата точка за гласуване. Изглежда, че по-нататък от тук нататък няма да ни е толкова трудна работата. 19 за, против Компромисно предложение, прието, компромисно предложение едно, за, против, е, прието. 21. За, против, прието. Втори компромис с устно изменение за, против, приема се. Сега седмо изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, приема се. 300 на госпожа Кастекс. За, против, приема се. 31 за. Против, приема се. 32 за. Против, приема се. 33 за. Против, Приема се 34-то за, против, отхвърля се. 35-то за, против, приема се. 36-то за, против, приема се. 37-то за, против, отхвърля се. 38-то за, против, приема се. 39-то за, против, приема се. 40 за. За, за 40 гласуваме. Кои са за, кои са против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. 16 за против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, отхвърля се. 17 за, против, приема се. 18 за, против, приема се. Гласуваме е, окончателно за становището. За, двама против, останалите се за. Становището е прието. Благодаря ви. Стигаме до следващото за Европейският орган за ценни книжа и пазари на господин Балдазаре. 32. За. Против. Приема се. 33 за. Против. Приема се. 8 за. Против. Трябва да преброим отново. Кой е за? Осмо изменение. Кой е против? Приема се. 34-то. Кой е за? Против. Приема се. 10 за. Против. Приема се. 35-то устно изменение. Кой е за? Против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се.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 проверка. Още веднъж трябва да броим. Кой е против сега? Да, приема се. С 11 гласа. 23. Не. Не, 23. Кой е за? Против? Приема се. 24. Кой е за? Против? Приема се. 25 са против, приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. 45 за, против, отхвърля се. 46 за, против, Приема се. 29 за. Против. Приема се. 47 за. Против. Приема се. 48 за. Против. Отхвърля се. Едно за. Против. Приема се. Две за. Против. Приема се. 30 за. Против. не беше ясно. Още веднъж 300 изменения. Кой е за? 30. Карим. Кой е за? Кой е против? Добре, сега трето изменение. Кой е за? Против? Приема се. 4 за. Против? Приема се. Пето за. Против? Приема се. 6. Кой е за? Против. Приема се 7. Кой е за? Против. Приема се 31. Кой е за? Против. Приема се. Като цяло, проекто становището кой е за? Против. Да. 23. Благодаря. А сега доклада Кастекс. Шесто изменение с устното изменение. Кой е за, кой е против, приема се. Компромисно изменение едно. Кой е за, против, приема се. Второ изменение. Кой е за, против, приема се. Девето изменение за, против, измен... Е, приема се. Десето за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 12 за,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 Приема се. 23 за. Против. Отхвърля се. 36 за. Против. Отхвърля се. 37 за. Против. Отхвърля се. 38 за. Против. Отхвърля се. 24 за. Против. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Приема се. 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Приема се. 29 за. Против. Отхвърля се. 30 за. Против. Приема се. 31 за. Против. От... Приема се. 39 за. Против. Приема се. 40 за. Против. Приема се. 41 за против, отхвърля се 42 за, против, приема се 43 за, против, приема се 44 за, против, отхвърля се 32 за, против. Мисля, че гласовете за бяха повече. Приема се. Първо изменение за, против, приема се. Две за, против. Мисля, че гласовете против бяха повече. Нека да проверим. Отхвърля се. 33 за, против. Отхвърля се. Трето изменение за. Приема се. Четвърто за. Приема се. 34 за. Против. Приема се. Цялото проекто становище, кой е за, против, приема се. Благодаря ви. А сега госпожа Викстрем. Управление на интернет. Първо изменение за, против, приема се. Второ изменение за, против, приема се. Трето изменение за, против, приема се. Е, компромисното предложение за, против, приема се. Четвърто изменение не се нуждаем от гласуването. Пето за, против, приема се. Шесто против. Шесто изменение. Е, да. За, против, приема се. Цялото становище за, против, приема се. деонтологичните въпроси или етичните въпроси, свързани с управлението на дружествата, така първото изменение се отхвърли. А, а на комисията по заедостта се приема. Б за против отхвърля се. С за против отхвърлено. Второ изменение за против приема се три за, против, прието. 4 за, против, приема се. Пето, компромис, кой е за, против, приема се. Шесто за, против, приема се. Седмо за, против, прието. Осем за, против, прието. И така комисия по заедостта Д за, против, отхвърлено. Девето за, Приема се. Десето изменение за. Да, всички гласуват за. Прието. 11 за. Против. Отхвърлено. 12 кой е за? Това е компромис. Кой е за? Всеки е съгласен. Прието. 14 изменение. 13 изменете. Е, за. Против. Прието. 14 за. Против. Отхвърлено 15 за, против. Отхвърля се 16 за, против. Трябва да преброим гласовете. 16 кой е за? Против. 11 на 12. Отхвърля се. Става дума за изменение 16, да. Отхвърлено. 17 за. Против. Отхвърлено. 18 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Приема се. Емпъл Е. За. Против. Приема се. 19. Първа част за. Против. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Отхвърля се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, отхвърля се. А, приема се, извинете, 23 за, против. Мисля, че се прие. 23-то изменение. Моля ви още веднъж гласовете за, против, Да, приема се. Мнозинството е за. 20 24 първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се втора част с кой е за? Против? Отхвърля се. 25 и Емпъл 8 кой е за? Против? Отхвърля се. 26 за? против, приема се. Емпъл 1, кой е за, кой е против, приема се. А не, е, Емпъл 1 не се гласува, 27 за, против, приема се. Емпъл 9 за, против, приема се. 28, първа част, кой е за, е, приема се. Е, прие се, да. Е, втора част. Е, кой е за? Против? Отхвърля се. 29. И МПЛ 3. Кой е за? Против? Отхвърля се. 30 за. Против? Отхвърля се. 31. Първа част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Приема се. МПЛ 4 вече е гласувано. МПЛ 7 кой е за? Против? Отхвърля се МПЛ 14 и 32 кой е за? Против? Отхвърля се 33 кой е за? Против? Приема се 34 и МПЛ 11 кой е за? Против? Отхвърля се МПЛ 12 кой е за? Против? Приема се. 35 кой е за? Против. Приема се. 36 за. Против. Приема се. 37 за. Против. Приема се. 38, председателят скреши, 38 първа част, кой е за, против, приема се, втора част за, против, отхвърля се. 39 за, против, отхвърлено. 40 за, против, отхвърля се. 41 за, против, приема се. 42 и МПЛ 6. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. МПЛ 10 за, против, отхвърля се. 43 за, против. Още веднъж да направим проверка. 43 гласовете за, гласовете против. Мисля, че е, се прие. 44 няма да гласуваме. МПО 13 за, против, прие се. 45. Мандърс е, за, против, приема се. МПО 5 за, против, Отхвърля се. 46 за, против. Приема се. 47 за, против. Отхвърля се. Проекто доклада като цяло. Кой е за? Кой е против? Има ли въздържали се? Добре, приема се. Благодаря ви. И сега следващия доклад по интернет за нещата. Изменение едно за, против, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. 7 за, против, отхвърля се. 8 за, приема. Извинете, приема се. Това беше пета. 8 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се 14 за, против, приема се 16 за, против, приема се според мен, да, 15 за, против, отхвърля се, 17 за, против, приема се, като цяло за, против, благодаря ви. Благодаря ви. И остава Лехнер. Оставят ни двете правни основания. Курт Лехнер, моля. Първата правна основа, първото правно основание е да се опитам да намеря мой документ и така. Първото е help me here. I have it here. Legal basis on the... Правното основание. Това е етикетиране на продуктите, свързани с енергетиката и, и така първото правно основание. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Тук е, съвсем накратко става дума за директива във връзка с енергопотреблението в Европейския съюз. Комисията още преди влизането в действие на Лисабонския е, договор е, се основаваше на член 95. А сега, след влизането на Лисабонския договор в действие на член 194 от новия договор. Така че и сега на нас ни е необходим не ни е, необходим този член 95, респективно 114 но мисля, че е, наистина е, правилният подход в този случай е да се позоваваме на член 194, е, който напълно покрива всичко свързано с енергоспестяването, с енергопотреблението и в този смисъл член 194 е правилното правно основание. Има ли други изказвания? Има ли други въз... или други коментари? Няма. Тогава приемаме, че е, заключението на докладчика е правилно. Трябва да гласуваме и никой не беше против. А, а сега по точка 21 става дума за аквакултурите на чуждоземни неприсъстващи в района видове. Тук е, съгласно Лисабонския договор, Става дума за 300, член 349, е, така че е, в случая на мен не ми е ясно. Просто е, защо отново се цитира е, член 349 като правно основание? В случая става дума за чуждоземни и неприсъстващи в района видове, така че член 43 али е втора, би трябвало да бъде правното основание. Има ли възражения? Има ли... Е, Други коментари по въпроса? Не. Очевидно това мнение се приема. А сега преминаваме към доклада Сайер. Колега Сайер, имате думата. След презентацията на комисията, мисля се, че ние бихме могли да преминем към изложението на комисията и направо да изслушам господин Саев. Е, е, колеги, това, което ще чуем от комисията е тясно свързано с предишния ми доклад за правомощията за законодателно делегиране. Това е свързано с, с член 291, който е за изпълнението. Има голяма разлика между тези два аспекта и тя е това, е, че че член 290 ни дава нови правомощия и ние сме онези, които сме законодатели и ние отговарям за тази процедура. Член 291 има някои много тясно свързани аспекти чрез делегираните правомощи и правото на парламента да контролира комисията, но не чрез специално дадени промощия на парламента, а чрез обща процедура за контрол върху комисията. Това особено се отнася до изпълнението на европейското законодателство, което е задължение на комисията и държавите членки. Обаче в това отношение аз подчертавам, че е много важно парламента да продължава да следи процедурите като един орган, който като цяло извършва контрол върху дейността на комисията но ние трябва да сме абсолютно наясно, че това е нещо, което не е наше правомощие, което ние направихме много ясно. Нашето правомощие в този случай е това, че ние сме в една по-различна ситуация. В бъдещия ми доклад, quickly, um, on our table, uh... който съвсем скоро ще представя, като цяло се отнася до новото съобщение на комисията. Това съобщение ще замести сегашната процедура по комитология. Важно е за парламента това, но мисля, че аз винаги ще се боря за правата на парламента и тъй като Лисабонския договор ни дава правомощия, ние трябва много ясно да отчетем баланса на правомощите и взаимоотношенията между институциите. Смятам, че в този случай нашето искане, нашата цел, за което ще говоря след изложението на комисията, трябва да се вписва в реалните ни дейности. Ние не можем да надхвърляме това, което е разписано в договорите, защото договорите вече са натрупали опита и знанията – които посочват значението на парламента. Така че парламентът е важно действащо лице, но има различни гледни точки, така че най-общо казано това беше убаното ми слово. И разбира се, искам да чуя какво ще каже комисията. Благодаря ви Господин Тенреро, ако правилно произнасям името, ще представи становището на комисията. Благодаря, господин председател, че давате възможност на комисията накратко да представи своята позиция. Благодарим на докладчика за неговите уводни думи. ще очертая нещата накратко и след това ще бъде на разположение за отговори. Процесът за регламент, който комисията прие, се основава на няколко основни принципа. Първо, разбира се, зачитането на новите разпоредби на Лисабонския договор за равновесие баланса на силите, между различните власти, така да кажем, една нова система на контрол от страна на цените членки, а, които ще градат върху натрупаният офис а, и а, опитът на комитологията, също така упростяването на системата, за да може тя да работи по-гладко, по-висока ефективност и по-голяма прозрачност за работата на комисиите и мерките за изпълнение. Това са принципите, от които сме се ръководили при подготовка на документа. Ще се спра по-отделно на всеки от тях и след това ще ви обърна внимание на някои членове на регламента, които могат да представляват трудност на, по отношение на тълкуването им, било тук, било в други комисии. Сега, първо, зачитането на изпълняването на договора. Разбира се, всички знаем, че съгласно Лисабонския договор комисията е подложена на контрол от, страната, на, от, на страните членки, а също така и от другите институции, съветът и парламента, но те по принцип не се намесват в, в приемането на изпълнителни актове. Именно за това комисията в своето предложение елиминира всички системи, които съществуват сега, а, съгласно кометологичната процедура. А, а, и разбира се, може да бъде комитет, ком, можеше да знаете да сезира комина, съвета и така нататък. И отваря се повече място за намеса на другите институции. Това ни даде възможност да упростим нещата, да предвидим по-малко процедури на место 3. Се опитваме да свършим работа с две основни процедури. Опитваме също така да създадем по-ясни правила, по-близки до реалността, по-близки до това, което на практика става на терена. И също така в предложението вече съществуват някои елементи за регламиране, регламентиране на изпълнителните процедури чрез писмена, по писмен начин. Колкото става до ефективността, основното е да се придържаме към съществуващите в сила принципи, а именно, че по отношение на процедурите, на задължителните процедури, като процедурата на а, изследване, а, когато а, има становище на страните членки чрез квалифицирано мнозинство, че коми... те са против приложението на комисията, тя няма да може да приеме подобно предложение. А, а Е, сегашните правила е, е, ще бъдат запазени, за да може да гарантираме ефективност при взимането на решение. Блокирането от страна на члените членки може да става само с решение, както казах, с квалифицирано мнозинство, както е и сега. Колкото до прозрачността, много важно е тук да се подчертае, че трябва да се запази, да се дори за подобри сегашната система. А, за работата на комитета а, дневния ред, е, въпросите, които се дискутират, резултатите от гласуването и така нататък, всеки път ще бъдат изпращани на Европейския парламент а, и а, също така и на съвета, макар че съвета сега не участва в процедурата, но двете институции трябва да бъдат информирани за всичко, което става в комитета. Те също така ще бъдат изпращани и на самите членове на комитета, а по този начин ще бъдат информирани страните членки. Това е изискване за прозрачност, което трябва да се засили за цял постигане на по-голяма прозрачност, също се отнася и за нашия регистр. Като казвам всичко това, искам да подчертая няколко неща. Първо, изборът на процедура. В бъдеще ще има само две процедури. Консултативната процедура, която прилича на сегашната процедура на консултации и също процедура на изследване, което е сливане на сегащите процедури на управление и регламентиране. За да изясним съществуващите правила, днес изборът на процедура се ръководи от принципи и правила, които са пожелателни. В бъдеще те ще станат повече задължителни, така че да не се позволява да се избере по-задължителната процедура, освен в случаи, които са ясно а, разписани в проекта за регламент. Във всички останали случаи ще се използва процедурата на консултация. И в този контекст искам да ви привлека вниманието към едно изключение, член 5, алинея 5. А, ако комисията има отрицателно становище, когато има отрицателно становище, комисията не може текст да бъде прият. Това проистича от случая, че в някои случаи това е необходимо някои мерки да бъдат приятели, независимо от това, че има отрицателно становище спрямо от тях. В някои случаи, значи дори да има отрицателно становище а, на съвета, комисията ще може да, а, ще може да приеме а, тези решения. Тази възможност трябва да бъде запазена и тя е разписана в член 5.5. А, също така трябва да кажа нещо за а, а, спешните инициативи, които се приемат без предварително становище на комитета. Това е шести член. В осми член става дума за прозрачността, вече говорих за това, но искам да ви, благо... да ви насоча вниманието върху правото а, за надзор. да се, запозна, да се запознаят а, с другите инстанции с нашата работа. Искам а, да посоча, че разбира се, парламента не може да се намесва по време на протичането на процедурата. Но а, когато комисията се подготвя да приеме определена мерка, а, определена мерка, която по принцип ще бъде нарушение на основния закон. Тоест правото на парламента е ненакърнимо и в който и да е момент, парламента може да каже на комисията, внимание, ако приемете това, което сте замислили, ще бъде нарушение на договора. За да има по-висока ефективност при взимането на решение, трябва да се запази сегашната система, която задължава комисията да изчака един месец всеки път, когато предлага някаква мерка на комитета и а, а, за, а, за да се чуе мнението на парламента, ако той има такова. А, мерките, които подлежат на подобен надзор, а, във всеки случай за тях трябва да има един месец изчакване а, преди да се приеме а, а, решението, за да се види дали има възражение. Във всички случаи Европейския парламент има право и се продължи да има това право, а, това, което а, се предвижда в, в а, регламента. Значи искам много ясно да обясна, че не, не става дума за про, про, по някакъв начин намаляване на правата на парламента, а само за едно спендиране а, в течение в, за определен срок. И последният член, който искам да насоча вниманието ви към него, това е десети член – където старите е, законодателни актове, подложени на комутологична процедура, ще бъдат обект на една, нека кажем, нова комитология. Това е технически член по същество, чиято цел е да се избегне това в бъдеще, когато е прието едно предложение. Да съществуват и новите и старите процедури едновременно с позоваване на съвета и така нататък. А, тоест, когато става дума за старата процедура, тя автоматично се превръща в новата комитология. Значи, в никакъв случай това обаче не значи, че се, има някаква оценка върху самата природа на тези мерки. Това е чисто технически елемент. Ако има мерки, които се съдържат в сегашната кометологична процедура и които вече са били обект на делегиран, актове на делегирани правомощия съгласно Лисабонския договор, разбира се, този а, а, член с нищо не накърнява възможността а, да се позовем на тази процедура а, при новите правни обстоятелства. Значи, значи пак ще кажете, всеки член е чисто а, технически по своята същност и комисията вече заяви, че всички законодателни актове, а, а, които не са свързани с а, проблеми, а, ще вървят съгласно изискването на новия договор и ще бъдат въведени необходимите изменения, защото тези актове, които са актове изпълнителни, фактически ще бъдат също така актове на делегирани правомощия. А, мисля, че някак си успях най- на, на, на, съвсем набързо да ви запозная с най-важните елементи от предлаганият регламент. Сега а, госпожа Лихтенбергер има думата. Но era prenotata per un intervento. Il Presidente ha capito. Onorevole eh, il signor Mitchell della Commissione Sviluppo. Европейна. Господин Мичел от Комисията за развитие. Благодаря. Извинявайте за забавянето в реакцията ми. Първо, като постоянен докладчик по правомощията за законодателно делегиране в Комисията по развитие, искам да посоча някои неща, които са проблем за нашата комисия. Много се радвам, че Европейската комисия казва, че тя не иска да отнема от правата на парламента. Ние много се радваме на това, но ние смятаме, че ние и Европейската комисия и съвета трябва да постигнем съгласие как да се тълкува тази разпоредба. Знам, че през 2007 и 2008 година ние приехме специални резолюции, в които посочихме, че има проблеми с 11 процедури по комитология, но това е просто за да върна жест, ако мога така да се изразя. Възоснова на опита на моята парламентарна комисия искам да посоча, че първото, което засяга и не само нашата комисия, но и комисията по международна търговия и по външните отношения, включително и двете подкомисии на АФЕД. Ние сме абсолютно единодушни в нашето мнение. И по молба на моите колеги от всички политически групи, които работят в парламентарните комисии, свързани с външните отношения, аз съм упълномощен да провеждам контакти с комисията и съвета. Що се отнася до финансирането на дейности извън общността, има поредица от процедури, които продължават да се управляват по правилата от преди Лисабон и има два комплекта мерки по комитология. Първо, стратегически документи по многогодишните програми и те разписват тематичните програми, както и програмите по бюджети по региони. Второ, има реални, извинете, програми за действия, които са технически документи, които реализират политиката и бюджета, установени в първия набор документи. По комитологията всички тези документи бяха предмет на контрол, защото когато се водиха преговори за финансови инструменти, регулаторната процедура с внимателен контрол те първа прохождаше. Ние се опитахме да внесем тази процедура в рамките на регулаторна процедура снимателен контрол, но и комисията и съвет винаги се противопоставяха се това. Комисията винаги предлагаше такива изменения, по които трябваше да водим преговори програмният документ, който определя политическите и бюджетните решения, трябва да бъде в рамките на делегираните актове в съответствие с Лисабонския договор. А законодателството от по-низко ниво трябва да бъде акт за изпълнение в съответствие с другата разпоредба на Лисабонския договор. Искам да подчертая, че всички парламентарни комисии, занимаващи се с външни отношения, се придържат много твърдо към тази позиция, въпреки силното противопоставяне от страна на Европейската комисия и съвета. И ние също така подкрепяме доклада на САЕР за актовете за изпълнение. Не трябва да се превръщат автоматично всички актове, които са предмета на регулаторна процедура, снимателен контрол, просто в актове за изпълнение. Това ще подкопае нашите преговори по инструментите за финансиране на външни дейности. Когато говоря за тези инструменти. Имам предвид инструментите за развитие, Европейски инструмент за демокрация и човешки права, инструментът за стабилността и инструмента за сътрудничество с промишлено развитие страни. В момента всички те са предмета на договори. Също така в момента се води да преговори за инструмента за европейска политика в областта на добросъседството. Следващият важен аспект е за миналите решения, взети по процедурата на комитологията и сравнението им с сегашното предложение за актове за изпълнение. Откакто през 2007 година влезе инструмента за финансиране на развитието, нашият парламентът по член 8 на решението за процедурата имаше правомощия и сега ново, новия член 88 дава и бюджетни права на парламента и реализацията му беше успешна. Нашата дейност доведе пряко до едно от законодателни предложения на Европейската комисия, когато ние посочихме, че определени дейности не могат да бъдат финансирани от инструмента за сътрудничеството за развитие. Виждаме, че комисията е по-отворена към промени възоснова на нашите предложения. Вичен надзор е изключително важен за парламента и парламентът не трябва да отстъпа от своите правомощи, които е получил по силата на предишната процедура за комитология, включително и за актове за изпълнение. И тъй като ние първо нямахме проблем с Европейската комисия, не трябва да се забравя нашата резолюция по член 88 и не трябва да забравяме, че комисията е длъжна да се вслушва в нашето мнение аз възнамерявам да внеса по-важни програмни документи и по този начин те ще станат делегирани актове, но все пак ще има и други законодателни актове, които трябва да наблюдаваме много внимателно. За това искам да ви призова да не се накърняват правата на парламента и правомощ на парламента в тази сфера, които са много важни за Комисията за развитие в дейността и през последните години. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Благодаря ви за съвсем ясното изказване. Господин Сайер има думата. Благодаря за информацията от страна на комисията. Беше добре да чуем и мнението на нашите колеги от другите комисии. И аз самия при подготовката на доклада ще взема всичко това предвид. Вече е, провеждам консултации с е, другите комисии, които имат опит е, в досегашните процедури и които се интересуват от това, което ще предприемем. Съвсем накратко ще спомена няколко неща, защото знам, че нямаме време. Първо, както спомена и представителя на комисията, и това е едно от най-важните, е, един от най-важните моменти, свързан с това, което а, е, каза колегата от Комисията по развитието, господин Мичел. Това е достъпът до информация. И как е, парламентът ще може да следи това, което става в комисията – е, и е, от това ще зависи как ще използваме правата си след това. Това е много важно. Трябва да бъде засилено на действието на това право в документите, които ще приемем. Защото това е много важно. Това е право да се запознаваме с това, което става в комисията. Това трябва да бъде едно от нашите изисквания, на което трябва категорично да настояваме в рамките на доброто сътрудничество между институциите. То наше искане трябва да бъде изпълнено. Не става дума само за един гладко протичащ процес, но става дума за нещо, което ще бъде много полезно за нашата работа. Знам, че понякога малко прекалената информация може да пречи, но необходими са ни практични решения. По отношение на десети член, който също беше повдигнат в представянето на комисията. Въпросът за автоматичното уеднаквяване. Искам много да кажа категорично, че техническото техническото хармонизиране е практическо решение, което не изключва по никакъв начин, нито прави невъзможно едно общо хармонизиране на законодателните актове съгласно членове 90 и 91. Важно е да се придържаме към принципа, че е важно хармонизиране на законодателството изобщо. В практическите случаи това ще бъде автоматичен процес, но особено там, където ще се прилага новата процедура за съвместно решение, взимане на решения. Това е неизбежно. Защото, несъмнено, парламентът като законодател трябва да участва в определене на, на решаването на тези въпроси. Искам също така да спомена новите процедури. Мисля, че трябва ясно да кажем, във втори член се казва, че процедурата на консултации ще бъде най-често използвана. И случаите, когато а, може да се прилага вето, ще бъдат сравнително ограничени. Мисля, че трябва да се придържаме към тези изключения. Може да има и други изключения, примерно в областта на земеделието, риболова, търговията и така нататък. В този смисъл трябва ясно да заявим, че това трябва да остане да бъде сред правомощията на законодателя. И последното, което искам да спомена, се отнася до правото на поглед, правото на надзор. Защото това е нещо, което изчезва и ние трябва да настояваме не трябва да настояваме за нещо, което не е в договора. Трябва да изискваме само това, което е залегнало в договора. Ние трябва много ясно да заявим като парламент, че ще имаме във всички случаи право да се приемаме резолюции и да изразяваме нашите възгледи в крайна сметка можем да се обърнем към съда. Значи не губим това право, то не е нещо, което ще изчезне напълно, но Лисабонският договор почива на натрупания преди него опит. И затова предлагам в моя доклад да посочим ясно, че парламентът не желая да бъде лишен от възможността да влияе върху тези области, в които вече нямаме правомощия, които сме имали по-рано. Благодаря на колегите от комисията за тяхната работа. След консултациите с докладчиците в Сянка и след консултациите с другите комисии ще оформя окончателно доклада, който ще даде насоките в тази област. Благодаря, колега Шаяр. Ние мисля, че трябва да поговорим за това как е, ще продължим. Е, трябва да се справим и с доклада на госпожа Лихтенбергер, защото тя утре няма да е тук. Е, Престои ни заседание на координаторите, така че бих искал да помоля господин Рапкай да се откаже днес от доклада. Утре сутринта ще работим по него трябва да проведем заседанието на координаторите днес, защото утре имаме и много други неща и семинари и ще бъде много трудно да прекъсваме заседанието за координаторите. Да, така че, госпожо Лихтенбергер, имате думата. Благодаря ви. понякога се появява нещо, което без да си го мислил, се оказва много подходящо. А именно става дума за една петиция, която е свързана с темата, която разглеждахме, а именно производствата за нарушение на общностното законодателство. В случая става дума за това как може да се създаде подходящ законов инструмент във връзка с производствата за нарушаване на общностно право. Е, разглеждаме този въпрос по искане на Комисията по петиция, е, която би желала да има повече правна сигурност е, в начина по който се разглеждат такива случаи. Ние имаме вече работна група по така, административното право, административното законодателство на Европейския съюз. Доколкото ми е известно, господин Берлингуер отговаря за работата на тази група. Струва ми се, че тази група е подходящият форум за разглеждане на въпроса, за това как ще трябва да се уреди процедурата, как ще се осигури необходимата прозрачност, как вносителят на петицията ще е, получава информация за е, хода на производството. В случая вносителят посочва, че би трябвало да има и някакъв кодекс или така, правилник за протичане на за уреждане на процедурите в е, тези случаи. Мисля, че наистина е, вносителят на петицията в този случай е прав. Е, фактът, че ние сме създали група, която да се занимава именно с административните процедури и с начина по който те са уредени, говори в полза на искането на вносителя. Добре, благодаря ви. Няма възражения, няма и коментари или въпроси, т.е. ще процедираме така, както предлага госпожа Лихтенбергер. И в такъв случай преминаваме към заседанието на координаторите. Ще помоля всички от тези, които участват в съседанието на координаторите, а той е при закрити врата, да останат в залата, а всички останали е, да напуснат залата. С тях се сбогуваме. Uh, yes. yeah, <laughs> it's clear. now it's more restrictive. Two-third majority.